Госпожи и господа, моля ви да заемете местата си. Мисля, че можем да започнем. искаме да пристъпим към е, съвместното изслушване, организирано от три комисии, тази по земеделие, тази по околна среда и тази по промишлена политика, от името на току-що посочените три комисии на нашия парламент. Казвам добре дошли на колегите от е, комисията е, по промишленост, Колегата от е, Комисията по промишленост е, ще председателства втората сесия. Господин Павел Поц от е, Комисията по околна среда е тук също. Той е заместник-председател на тази комисия. Както знаете, разполагаме с стратегия на Европейския съюз за горите, която би трябвало да бъде отправна точка за всичко свързано с горското дело в Европейския съюз, да гарантира един единен подход към управлението на горите и да бъде основа за работата в цялата верига, свързана с горите. През април 2015 година Европейският парламент прие резолюция във връзка с със стратегията за горите и тя е от основно значение за устойчивото управление на горите, за економическите, социалните и социалните последици, както и промишлените последици от оползотворяването на горите и техните системи. Разбира се, дължни сме всички тези отраслови политики, които са пряко или непряко свързани с горите, е, да ги усъвършенстваме. През 2015 година комисията прие многогодишен план е, за изпълнение на стратегията. В него има редица действия за периода 2015-2020 година, като през 2018 трябва да се извърши преглед на дейността. Струва ми се, че сега е много удобен момент да се започне оценка на начина по който се изпълнява стратегията, особено като се имат предвид различните предизвикателства, особено свързани с кръговата економика, биоекономиката, научните изследвания и новаторството, срещата на страните в Париж и бъдещето на общата селско-стопанска политика не на последно място. Трябва да се занимаем и с използването на земите. Да се стремим към разширяване на работните места в селските райони, към насърчаване на растежа там. Тъй като горите не само са ценен източник на суровина, те имат много благотворно отражение върху околната среда и могат да помогнат за създаването на работни места. Тоест, значението им е многопланово. Надяваме се, че изказванията, които ще чуем днес, ще отразяват всички тези елементи. Заедно с секретарията организирахме изслушването и то ще има различни части. Първата сесия ще бъде председателствана от мен. Втората от госпожа Мия Петра Компула Натри от комисията ИТРЕ, а третата от колегата Поц от заместник-председател на комисията по околна среда. Във всяка от тези части ще чуем кратки изложения Искам да помоля нашите оратори, нашите гости да не се простират в изказванията повече от 8 минути. След това членовете на комисиите ще имат по една минута да зададат въпроси на един от експертите. Времето ни е ограничено, но бихме искали, разбира се, да чуем това, което ще ни кажат специалистите. Преди да им дадем думата, искам да се обърна към госпожа Джозефин Лорис Хофман директор на развитие на селските райони в Генерална дирекция Агри, която накратко да ни запознае с това докъде е стигнало изпълнението на стратегията за корите и какви са перспективите, след което ще започнем първата сесия. Няма да представям членовете и ораторите преди всяка сесия. Правя това с надеждата да спестим време. Извинявам се, че не разполагаме с много време. Искането ми за лаконичност е, е отправено и към представителя на комисията, който разполага с 10 минути. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Добър ден, почитаеми членове на парламента, госпожи и господа. Най-напред бих искала да ви предам поздравленията на господин Хоган, който за съжаление не бе в състояние да присъства на това важно изслушване днес. От негово име обаче бих желала да благодаря на депутатите в Европейския парламент за несекващия им интерес към стратегията за горите в Европейския съюз и към ежегодния план за нейното изпълнение. Е, значението, което ви отдавате на темата, личи от факта, че тук са събрани представители на три комисии. Преди година господин Хоган дойде на първото заседание на трите комисии за обсъждане на темата за горите и тяхното управление. И аз искам да ви кажа какво е станало през тази година и какви са перспективите за бъдещето. През последната година в програмата на Европейския съюз горите заемат водещо място, включително поради това, че расте търсенето на продукти и услуги, свързани с горите. Е, в няколко политики на Европейския съюз има инициативи относими към гората и горите, особено в сферата на енергетиката, климата, околната среда и иновациите. Ще започна обаче с е, една по-тъжна констатация. Тази година горските пожари бяха безпредседентно сурови. И фактически е, така Европейската гора излезе на първи страници на вестниците в европейския континент. Много тежки бяха гори... вредите, които претърпяха горите в резултат на тези пожари. Много по-важно и много по-тъжно обаче е, че в тези пожари загинаха и хора. Моля, позволете ми да изразя своите съболезнования към жертвите на горските пожари през изминалата година и към техните семейства. Европейският съюз помага на държавите членки за преодоляване на трудностите, свързани с риска от пожари и други бедствия, за превенция на пожарите, за борба с тях и възстановяване на горите чрез редица инструменти, с които разполагаме по-специално в рамките на общата селско-стопанска политика, но и чрез механизма за гражданска защита в Европейския съюз, регионалната политика, информационните системи и политиката за опазване на околната среда и за борба с измененията в климата. Политиката за развитие на селските райони е на разделна част от ОСП. Общо за бедствия и горски пожари през 2014-2020 година са предвидени разходи на стойност 2,4 милиарда евро. 75% от тази сума е предназначена за мерки по превенцията а 30% са предназначени за възстановяване. Тоест, превенцията играе особено голяма роля в недопускането на пожари и други бедствия в горите. След големите пожари от тази година обаче, комисията започна да мисли за това дали Европейският съюз не следва да предприеме и допълнителни действия. Дали не е редно да укрепим превенцията, като отчетем пълноценно отражението на промените в климата. Е, през февруари ще бъде проведена конференция в Португалия и съвсем неодавна комисията прие проект – за създаване на резерв за капацитет за гражданска защита. Сега ще се спра на стратегията за горите е, в Европейския съюз, прията през 2013 година. Тя стъпва върху понятията мултифункционалност и устойчиво управление на горите, както и е, напълно зачитане на принципа на субсидиарност. След това, след тази стратегия, приехме многогодишния план за е, е, изпълнение, за действия във връзка с така приятата стратегия. И сега ми позволете накратко да се спра на седемте области в този план, като ви кажа докъде сме стигнали в работата си във всяка от тях. Първо, е, подпомагане за устойчиви политики и действия за горите. Това е в рамките на общата селско-стопанска политика първата област. Е, помагаме на държавите членки и на всички заинтересовани да внесат необходимите отраслови промени с оглед управлението на горите. Общият програмиран бюджет за горите от държавите членки по програми за развитие на селските райони по настоящем е над 7 милиарда евро общо публични разходи за периода 2014-2020 година изпълнението на инициативите тук е, ще доведе до създаването на 500 000 хектара нови е, гори, 70 000 хектара нови агростопански гори, също така редица нови области, релевантни за Натура 2000, плюс 1,4 милиона хектара, свързани с доброволни ангажименти по линия на околната среда и промените в климата. Що се отнася до конкурентоспособността и устойчивостта на отраслите, свързани с горското дело, Е, производството на е, дървесина вече е, се доближава до нивото от преди кризата. Според мен това е много положителен знак за състоянието на сектора. Последователното развитие на критерии за устойчивост за горската биомаса, използвана за целите на енергетиката, ще подобри инвестициите в сектора, като се дадат достатъчно уверения на крайните потребители на гражданското общество за начина по който тази биомаса се произвежда. Това беше вторият аспект. Третият аспект е изменение в климата и предотвратяване на пожарите. Добре управляваната гора е много важна за политиката на Европейския съюз в областта на климата. Е, допринася се е, за намаляване на отраженията на тези изменения върху околната среда и се допринася за новаторството. Е, след е, Парижското споразумение в момента имаме е, регламенти, които договаряме в съвета и със съвета и чрез тях на горите се отдава първостепенно значение за устойчивата политика в областта на климата. Трябва да се знае, че горите са и много уязвими от измененията в климата. Затова стратегията за горите насърчава държавите членки да отдадат предимство на инвестициите за борба с тези изменения в климата. Защитата на горите и е, услугите, които ни дават екосистемите, изискват най-напред е, да се подобри изпълнението и въвеждането на е, директивите за природата, защото половината от териториите по Натура 2000 са гори Връзката между природата, хората и економиката е начинът по който комисията разглежда като цяло тази проблематика. Всъщност, каквото и да прави обществото, действията му трябва да бъдат релевантни за горите. Новите методи на работа и продукти се утвърждават, чрез европейски новаторски партньорства за суровините и е, чрез инициативите за биоекономиката. В това число чрез смесени предприятия, работещи в тази сфера. Комисията е, току-що направи преглед на стратегията си за биоекономиката и свързания с нея план за действие. Заключението ни беше, че чрез тази стратегия успешно сме мобилизирали частни и публични инвестиции, но много може още да се направи за разширяване на пазара на базирани на биологичната сфера продукти и услуги. Комисията ще направи ревизия на стратегията, която съществува, за да преодолее съществуващите празноти в нея. Що се отнася до развитието на горската политика – и обсъждането на промените е, че, с заинтересованите субекти, ние имаме постоянен комитет по горско дело. Той е много важен форум за координация между комисията и държавите членки по всички въпроси, свързани с използването и управлението на горите. Както знаете, този комитет е, следи отблизо всичко, което се прави в политиките биоекономика, биоразнообразие, околна среда, в сътрудничество с други отраслови форуми. Този комитет е с участието на различни заинтересовани в контекста включително на гражданския диалог и на горската промишленост Утре групите на Постоянния комитет и групата Граждански диалог ще обсъждат новостите в стратегията за горите. Европейският съюз, разбира се, не работи изолирано. Той заема челно място в редица международни инициативи, например за борба с незаконната сеч. Като тук голямо значение има нашата инициатива ФЛЕКТ. Тя се радва на значителен успех. Освен това, ние активно работим за утвърждаване на устойчивото управление на горите на паневропейско ниво чрез Forest Europe и е, на различни международни форуми. В заключение, службите на комисията работят заедно, за да изпълняват стратегията за горите. Ние сме твърдо решени да устояваме нейните принципи и цели и да преследваме тези цели, защото само така можем да преодолеем предизвикателствата пред горите, както в Европейския съюз, така и на международно ниво. Сега започва процес на оценка на изпълнението на стратегията. Смятаме, че резултатите от тази оценка ще бъдат налични през 2018 година. Те ще ни позволят е, да определим своите приоритети и действия за втората фаза от многогодишния план за изпълнение, да разкрием съществуващите празноти и да планираме бъдещите тенденции, от които ще бъдат засегнати горите. Благодаря ви. Dziękuję pani dyrektor Hoffman. Przechodzimy do sesji pierwszej. Благодаря. И сега преминаваме <clears throat> към първия панел управлението на европейските гори лесовъдния сектор в политиката за развитието на селските райони. Първият инспектор е Марк Палатай, директор на Европейския лесовъден институт. Той също се занимава и с международни организации. Вторият оратор е господин Хеки Гранхолм. който е директор в Министерството на селското стопанство и лесовътството на Финландия. Той има дългогодишен опит в лесовътството и е съпредседател в работната група по Европейската стратегия за горите. Освен това е и член на форума на ОНЕ за горите. Всеки от експертите има по 8 минути. И така, господин Палахи има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, в кратката си презентация искам да говоря за важността на европейските гори в рамките на устойчивото развитие. Ще започна с ролята на горите в, транс, в периода на преход към новата парадигма на нетвърди горива. Ние знаем, че това е изключително важно за економиката. Една такава парадигма на економиката трябва да се основава на възобновяеми източници, устойчива економика и биоекономика. Биоекономиката трябва да стане двигателя за устойчивото развитие. Биологичните ресурси и биоекономиката са наистина важни като основата на е, устойчивата економика. Енергийният сектор е, трябва да бъде декарбонизиран, но въпреки това ние ще имаме нужда от ресурси за строеж, за опаковка и за тези материали ще ни трябва въглерод. Но ако искаме да постигнем климатичните си цели, трябва да използваме източници, е, които да са възобновяеми. Но, за да може да се справим с, за да може да имаме успех по отношение на биоекономиката, трябва <clears throat> да може да заменим твърдите горива и да се справим с грешките, допуснати до момента. Е спил економиката ни предлага възможност за синергии между економиката и екологията. В този контекст екологията ще играе основна роля за устойчивата економика. Защо? Горите са важни тук. Горите имат най-дългата биоструктура на нашия континент, защото те покриват 40% от нашата територия. Но не само за това, защото те поглъщат най-много въглерод и поощряват развитието на биоразнообразието. Така че по принцип нашите гори са важни за селските общности и са важни като база за развитие на живота на нашата планета. И така, какъв е пътя към економия, която не се основава на твърдите горива? Тук става дума за материали, които да заменят продукти, които са изработени от е, въглерод. И тук имам предвид е, най-различни пластмаси, текстилни материали. Тук в крайна сметка става дума за биологична кръгова економика, но този сектор, биосоциобиоекономически биосоцио сектор, не е само въпрос на бъдещето, както се вижда от този слайд, лесовъдно свързаните индустрии имат най-голям дял по отношение на произвеждане на и предоставяне на стойност. Този сектор е изключително важен за растежа. Така че по принцип една основана на лесовъзото економика има възможност за по-добро разпределение на работни места, блага и инфраструктура сред селските райони. Искам и да подчертая, че горите са не само важни за устойчивото развитие на селските райони, те ще са и много важни за развитие, за устойчивото развитие на градовете, защото дървото е материал, който единственият материал, строителен материал, който е възобновяем. И само така може да постигнем нашите климатични цели, като заменим досегашните строителни материали с дърво, ще може да намалим емисиите с 50%. Това е така, защото строителният сектор излъчва 35% от емисиите. Освен това, чрез дърво може да намалим и емисиите, произведени от охлаждане и отопление. Ето защо горите и дървесината могат да станат гръбнака за развитието на градовете. С този пример просто исках да ви покажа колко горите са важни и какъв огромен потенциал крият те за устойчивото развитие. От нас зависи да отключим този потенциал и да дадем отпор на климатичните промени. За тази цел е важно да развием един холистичен подход, основан на науката. Един подход, който да привлича правилните инвестиции за устойчивото управление на горите. Подход, който да, катали... да е катализатор за устойчивото управление на горите. Такъв един цикъл е предварително условие за справянето с климатичните промени. И така в този контекст стратегията за горите на Европейския съюз е много важен и релевантен документ. Там са включени всички важни елементи. Но не това е въпросът. Според мен най-важното е дали тази стратегия е, прави стратегическа препратка към развитието на курите. И ако не, защо не и какво трябва да направим, за да приложим стратегията на практика. Искам да приключа, като подчертая нуждата от една пресечна точка между лесовътството и науката и политиката. Такава една политика, такъв един диалог в момента липсва в стратегията за горите и липсва в структурата за управление на горите. Без тази пресечна точка между науката, политиката и лесовътството няма да може да приложим тази стратегия. Много благодаря. Много интересно беше изложението. И тъй като следя за времето, давам думата на следващия оратор, господин Хайки Гранхолм. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, скъпи колеги, преди всичко искам да благодаря на парламента за това, че организира е, това обсъждане в присъствието на представители на три комисии. Това е прекрасен пример за интереса на парламента през годините към въпросите, свързани с горите, за което съм много благодарен. Така че и благодаря и за възможността да споделим опита от изпълнението на европейската политика за горите през първите години. Основните ми послания са, че най-напред трябва да кажем колко добър е документа за, Европ... за Европейската стратегия за горите. Това е важно, защото все пак остават и предизвикателства, именно как да се подобри кохерентността и съгласуването. Също така искам да, да подчертая, че интегрираната стратегия за управление на горите е пресечната точка между е, града, селото, промишлеността, местните, националните и световните екологични влияния. Разбира се, изпълнението на тази е, стратегия дава големи възможности, е, но все пак то трябва да се подобри. Освен това, трябва да помислим и за това как да прилагаме политиките, как да се подготвим за тях. Първият въпрос е за кого, към кого са отправени тези е, въпроси. Те са отправени към всички нас, към комисията, държавите членки, парламента, е, постоянните постоянната комисия по горите и всички останали а, е, субекти. Какво предстои? Горите са част от решението и затова отрасъла трябва да продължи да работи с добри резултати. Освен това, горите трябва да са приоритет в политическия дневен ред и след 2019 година. И се надяваме въпросите, свързани с горите, да бъдат включени в работата на следващата комисия и следващия мандат на парламента. Мисля, че сме свидетели на много успехи. Няма да навлизам в подробности, но така или иначе вие ще получите а, е, материала. И затова, уважаеми а, е, депутати, позволете да подчертая а, е, колко е важно съгласуването между целите, които си поставя селското развитие, биоразнообразието, биоекономиката и така нататък. Имаше цяла поредица от много полезни проучвания, които бяха в рамките на изпълнението на стратегията, но все пак остават въпросите доколко резултатни са тези е, е, резултатно е изпълнението. По отношение на изпълнението имаме най-добри примери там, където работим ръка за ръка. Там, където обединяваме усилията на комисията и държавите членки. Примерно, при оценката на критериите на стратегията за управление на горите. Там подходът е обединен и той е включен и в предложението на комисията. Сътрудничеството между различните групи е вече е, много е, добре е, смазано и трябва да кажем, че е, тук също има много добри примери. Има примери е, в е, сферите, в които все още има какво да се подобрява. Една от темите е регламента Лулусиев, както е известен. Няма да навлизам в подробностите, но искам само да подчертая, че онова, което се съдържа в стратегията на Европейския съюз за управление на горите, създава и някои въпроси. Комисията поставя въпроси, свързани с социо-економическото въздействие на предложението и въздействието върху възобновяемата енергия, растежа, работните места, въпроси, които всички ние си създаваме. Имаше аналитично проучество за въздействието върху различните отрасли, свързани с горите. И това проучване според нас беше много полезно. Така че искаме да кажем, че ако искаме да имаме резултат на ефективна и ефикасна политика, трябва да разполагаме с необходимата информационна база. Какво предстои в бъдеще? Мисля, че е съвсем ясно, че трябва да подобрим съгласуването, връзките между отделните е, политики и да продължим да ангажираме биоекономиката, за да осигурим инвестиции в тази дейност. Знаем, че управлението на горите е деликатен въпрос от много държави членки, но мисля, че можем да подобрим своята база данни и да вървим напред, ако предприемем подходящия подход. Освен това, ще трябва да се опитаме да използваме по-съвремени технологии. Надяваме се, че стратегията за управление на горите в бъдеще ще се използва по цялата верига и че ще има съгласуване между нашите дейности на място в държавите членки и на световно ниво. Евентуално бихме могли да предприемем мерки срещу глобалното обезлесяване и ако можем да решим въпроса на местно ниво, можем да разработим план за действие, за да го решим на повече места. Основният въпрос е как да работим по-добре в бъдеще. Смятаме, че ни трябват повече ресурси, повече време за срещи, повече възможности да се срещаме с различните заинтересовани страни, за да подобрим сътрудничеството. Държавите членки трябва да си направят домашното както трябва в бъдеще. И Европейската комисия не е необходимо да свърши цялата работа на общностно ниво. Можем да работим и на национално ниво, като използваме съответните процедури. И накрая Онова, което предстои според нашето предложение, би трябвало да е свързано с съвместното изпълнение на стратегията. Сега правим оценка и се надяваме, че в новия парламент Новата актуализирана стратегия ще бъде сред основните приоритети, когато той започне да работи. И това е защото не бива да забравяме колко важни са горите. Благодаря, господин председател. Имате думата за въпроси. Господин Агньо беше първия, който поиска думата. Да, много се радвам, че съм първия, защото вероятно знаете какво ще кажа ще кажа, че горите не са европейска компетентност. И като изслушах изложението, всеки, който, всеки гражданин, който го изслуша, ще приеме, че горското стопанство, също както замеделието, е европейска европейска дейност, така че вие всъщност нямате право да обсъждате тези въпроси. Ако продължим, ще създадем прецедент. Защото ако комисията се намесва в тази сфера, защо да не се намеси и в а, а, под личния подоходен данък или в а, училищата? няма изобщо основание да провеждаме подобно обсъждане. Е, няма да подобрим света, ако го правим. И задар... моя въпрос е, ако държавите членки пренебрегнат е, комисията и е, правят каквото те решат по тази тема, дали ще се озоват в Европейския съд. Благодаря. Так, се o tym wiemy, же. Благодаря. Всички знаем, че това е така, но когато става дума за съгласувано, за общи действия а, в а, името на общото благо, това е друг въпрос. Тема. Ich finde die Не, по тази тема е, смятам, че Европейския съюз трябва да се крижи за горите, защото ако искаме да се справим с климатичните промени, то естествено е, че трябва да вземем предвид и горите, особено когато те вземат огромни площи. Така че трябва да се занимаваме с тези въпроси. Това е съвсем ясно. Още нещо. Ние сочим с пръст на европейски страни, когато се изкореняват е, дъждовните гори или пък е, ето, например, в България, в Румъния, в Полша е, имаме също същите феномени, т.е. в европейски страни се случват именно изсичане на огромни площи гори. Семеделските стопани са в крайна сметка и лесовъди. Трябва в такъв смисъл да се за, застъпим за смесени гори, защото те са бъдещето. Благодаря. Моля, не забравяйте, че предстои още, предстоят още две заседания. Господин Фланеган. Благодаря много. Въпрос към господин Палахи, ако произнасям правилно името му. Много се радвам, че споменахте науката и научните изследвания. Аз съм голям поддръжник на идеята за биомасата като възможност за създаване на енергия. И в родината ми включително. Но от професор Тим Сърчинган от университета Принстън научих много неща, защото той оспорва много от възможностите за използване на биомасата в Ньюкасъл. Например, оказва се, че 70% се увеличава създаването на парникови газове в сравнение с изгарянето на въглища. Така че, може би, утре е по-добре да се върнем отново към въглищата. Попитал го така ли и той отговори да. Звучи малко екстремно, но ако разгледаме фактите, оказва се, че това е вярно. Не, твърдя, че той лъже, като, раз, като казва това. Това е точно така, защото когато се секат, сичат дърветата а, и се изгаря дървесината, това е крайният резултат. Така че искам да ви попитам, знаете ли, че така стоят нещата? Е, един хектар от е, е, изсечената дървесина може да създаде точно толкова енергия, колкото 100 хектара гори. Така ли е наистина? Госпожа Милер. Благодаря. Е, нашата стратегия предлага един ограничен план за действие за укрепване на лесовътството за да може да го поощри и да го снабди с иновации. Това е важно. Това не бива да го загърваме. Естествено, трябва, е, важно е и защитата на климата и на биоразнообразието, но в крайна сметка трябва да защитим и правото на собственост на притежателите на гори. Вие говорихте за това, че комитета по горите Е, не работи е, с институциите добре. Какво е положението? Защитети, е, защитени ли са правата на собствениците на гори? А, има различни законодателни актове, например акта за използване на земеделските земи. Как може законодателството да се обвърже така, че да защити наистина добре интересите на притежателите на гори. Госпожа Верконен. Благодаря на експертите. Всички ние знаем, че политиката в сферата на горите е компетентност на държавите членки. Но ние приемаме много законодателство, свързано с енергетиката, политиката по климата и това влияе върху горите. Ако съм разбрала правилно, нашите експерти казахте, че стратегията за управление на горите най-общо е добра. Има празноти, има възможности да се добави нещо към тази стратегия. Също така се каза, че макар и да се опитваме да създадем повече съгласуваност стратегията все пак е, е слаба, защото тя не може да влияе върху нашата политика. А когато се а, изготвя политиката, а, би трябвало да се използват повече експерти, които да предоставят своите оценки, на които да се облегне политиката. Имате ли и други предложения по какъв начин да оценим на европейско ниво въздействието от тази политика. Също така един от експертите спомена, че Лулусиев не е много добър пример. Можете ли да цитирате добри примери където се взема предвид становището на учените и където се използват уменията на експертите при разработването на политиката в сферата на горите. Благодаря. Моля, спазвайте времето за изказване. Господин Андрю. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря за инициативата, да благодаря и на първите двама оратори. Най-напред защото макар да нямаме пряка компетентност върху тях, горите са наше общо наследство. Комисията всъщност подава сигнали за тревога в областта на околната среда и не е лошо да припомним това. Следователно не е неуместно, напротив Насоките, които зададохме през 2015 година за стратегията за горите за Европейския съюз, да бъдат спазвани, така че горите да укрепват. Аз подкрепям този план. Трябва да създадат критерии за устойчивост в частност чрез Forest Europe. И искам да знам докъде е стигнала работата, защото, както казах, и другите колеги, трябва да се види какви са мерките, които използваме на ниво Европейски съюз. Какво се прави с лайфа, с програмите за научно сътрудничество и как това, което се прави с тези програми, благоприятства горите. Благодаря, господин Денано. Благодаря, господин председателю. Наистина дървесината е възобновяем източник, обаче цикълът трябва да се обхване в неговата цялост, тъй като той е дългогодишен. Много са проучванията, които са направени, но веднага ще добавя, че има много да се направи за изпълнението на нашата стратегия. Вярно е, че е, горите и дървесината са много функционални и това осложнява е, всяко изследване. Но е необходимо да направим повече, отколкото сме правили до сега. И да направим повече на ниво Европейски съюз, макар компетентността пряко да е в ръцете на държавите членки горското дело е много важно за бъдещето на нашите гори. Затова Европейския съюз има своето място там. Или чрез ОСП, или чрез Forest Europe, или чрез общата селско-стопанска политика, а, чрез научната политика Европейският съюз има какво да допринесе, както каза колегата Андрио. Благодаря. Дам думата на представителя на КОПА Коджека. Благодаря. Благодаря ви, че може да направим едно кратко изказване. Виждам, че когато говорим за промяната на климата, Говорим и за споразумението от Париж и когато говорим за бъдещето на енергетиката, говорим и за лесовътството и за политиката в горския сектор. Нашият проблем е, че това, което се случва в други политически области, засяга и горите. И това, което засяга горите, трябва, не трябва да е противоречиво, трябва да отговаря на нуждите на сектора и да помага на притежателите на гори. Е, той трябва да помага на лесовъдите. Те трябва да могат да запазят работните си места. Имаме мултифункционално управление на горите, това за нас е важно. Това е успехът на Европа. Това е успехът за намиране на възобновяеми източници. Гората е един много важен ресурс. Моля ви, нека имаме една стратегия, която да осигури бъдещето на енергийни източници, идващи от горите. Благодаря. Благодаря ви. Може би е добре сега да дам думата на експертите, които чухме, за да отговорят те на зададените въпроси. Започваме в поредността, в която се изказахте. Е, имате по 2-3 минути, не повече. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Е, въпросът за биоенергията е, може би изисква цял ден да бъде посветен на това обсъждане. Темата не е лека. Биоенергия означава много, много различни неща, хиляди неща. Горската биоенергия е, има място е, в доста райони на Европа. В други райони няма място. Е, както казах, обаче в своето изказване, нишата е заместването на твърдите горива с възобновяеми биологични източници, като тези, които се получават от горите. И е, също е, беше зададен въпросът е, дали когато се дискутира политиката за горите, достатъчно се използват данните от научните изследвания. Мисля, че не. Нуждаем се от безпрепятствен диалог с научната общност, особено като се има предвид, че растат очакванията към това, което могат да ни предложат горите. Трябва да има и много голямо внимание към околната среда в горите. Расте дезинформацията. В горското дело трябва да има не само реактивен подход, но и проактивен подход. Европейският съюз трябва да прогнозира възможностите и да стимулира е, надежден диалог с научната общност, е, чрез който да се получава информация така важна за вземащите политически решения. Мисля, че много важен е моментът с управленските структури. Това е нещо, което още липсва на стратегията. Що се отнася е, за стратегията, тя е много качествен документ с много релевантни елементи. Естествено, такава преценка винаги е въпрос на вкус. Пак бих казал обаче, е, стратегията е добра, но дали тя наистина ще бъде мерило за развитието на лесовъдната политика в Европа? Има инициативи, които се извършват е, и извън тази стратегия и е добре да бъдат съгласувани. По отношение на мерките за горското дело в Фонда за развитие на селските райони, както каза представителят на комисията, и това са 7 милиарда евро отделени за тази цел, 5% от общите разходи. Това достатъчно ли е за 50% от територията на Съюза? Това е първият въпрос. Вторият въпрос е как се използват тези средства. В момента се извършва една внимателна оценка, която следва да хвърли светлина върху ефективността на изразходване на средствата, предназначени за мерки в лесовътството. Това са моите отговори. Благодаря, господин председател, Благодаря и за въпросите. Е, значение за политиката, естествено, най-напред има въпросът за компетентността, но може би аз не бих се спрял на него бих казал по-скоро, че има редица политики, в които проблематиката на горите е, е застъпена. И именно за това бе създадена стратегията на Европейския съюз за горите. Аз бих приканял всички да прочетат е, контекстът и обосновката е, за необходимостта от такава стратегия. Е, мисля, че тази обосновка все още е валидна и тя е не повече от една страница. Имаше и някои въпроси, които, за съжаление, не свързвам с конкретни автори, тъй като не чух добре имената. Но ще се опитам все пак да отговоря на въпросите. Кое е положителното на Европейската стратегия за горите и какво и липсва? Е, мисля, че хубавото е, че това не е документ, е, който отпечатвате и след това изпращате в архив. Стратегията трябва да се възприема като инструмент за постигане на някакви цели. И Когато светът около вас се променя, съответно трябва да приспособите тези цели. Например, когато се обсъжда бъдещата стратегия на Европейския съюз за биоекономиката, когато се разискват уредбата за развитие на селските райони или когато се обсъжда стратегията за биоразнообразието, трябва на максимално ранен етап от тези дискусии темата гора да присъства. Също бе зададен въпросът дали има положителни примери при които постоянният комитет по горско дело е успял да предизвика някакви положителни резултати. Аз споменах един такъв пример с изработването на критерии. Мисля, че това беше много полезно начинание, тъй като бе възприят подходът за действия на основата на риска. И то, този подход бе отразен в проекта на Комисията за възобновяемите енергийни източници и за енергията от биомаса. Също така полезен бе опитът с информационната модулна система за горите. Е, ние имаме е, много положителни отзиви за използването на тази система и смятам, че това е също положителен пример за сътрудничество в Европа. Имаше също въпрос за устойчивите критерии за е, Forest Europe, които са били използвани, дали са разработени такива. Отчасти в това се изразява моята работа разработването на критерии в контекста на стратегията. Такива се използват в момента и те са непрекъснато предмет на доразвиване, защото такива критерии не биха могли да бъдат статични. Това мога да отговоря на този етап. Председателят. Благодаря. Искам да благодаря на двамата специалисти за изказванията. Благодаря на членовете на комисиите за въпросите. Благодаря и за дадените отговори. Сега преминаваме към следващата част, която ще бъде председателствана от госпожа Мия Петра Компула Натри. Благодаря. Само 5 минути е закъснението ни. От името на председателя на комисията ИТРЕ, господин Бузек, поднасям е неговите поздравления. Това е изключително важна тема. За втори път обсъждаме стратегията на Европейския съюз за, за горите. В тази сесия ще обсъждаме сектора базиран на горите в биоекономиката, преработвателната индустрия, традиционна и нова и иновации. Имаме двама оратори, господин Цугутенберг, заместник-председател на Конфедерацията на европейските собственици на гори. Той има дърводобивно предприятие и също така се занимава с философия на економиката и с горите и тяхната връзка с околната среда. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми членове на Европейския парламент, първо, позволете ми и аз да ви поздравя за тази интердисциплинарна инициатива, съвместното заседание на три комисии по такава важна тема, като Европейската стратегия за горите. Второ, благодаря ви много за това, че поканихте мен като представител на частните собственици на гори да споделя с вас някои от нашите очаквания и виждания. Е, ще е, бъда е, много общ в изказването си, ще, то ще бъде съвсем, съвсем база базисно, защото големите визии обикновено са много елементарни. Кои са тези собственици, които представлявам? За разлика от селските стопани, ние сме около 16 милиона, но преди всичко дребни собственици. Средно едно горско стопанство е с големината на 5 до 6 футболни игрища. Именно тук лежи най-големия потенциал на нашите възможности, но и най-големите трудности. Имаме огромно разнообразие в индивидуалните си цели и в начина по който искаме да използваме горите си. Но пък сме много силно обединени в уважението и смирението си пред тези изключително сложни и динамични природни процеси, които виждаме ежедневно в нашите гори. Ако има едно нещо, което сме научили през поколенията, е, че устойчивото управление на горите е възможно само ако имаме отношение изцяло холистично към него. И е, това е водещото в цялата наша идеология. Е, холистично означава ежедневно да се опитваме да намерим е, баланс ако един от трите стълба на лесовътството получи предимство, това неизбежно води до срива на системата. Нашите гори са в най-хубавия смисъл на думата многофункционални и богати на талант. Те произвеждат кислород, събират вода, пречистват вода, стабилизират почвата. Те са дом на богато разнообразие от фауна и флора. Те оформят ландшафта. Те са средство за почивка и средство за образование образование, образователен център, чрез е, този възобновяем ресурс, който предлагат дървесината. Някои хора, които мислят перспективно, са обявили 21 век за ера на дървото. Напълно съм съгласен с тази визия, боря се за нея, но тя може да стане възможност само ако ние управляваме горите си, като не се ограничаваме с краткосрочни и конюнктурни съображения. Ние инвестираме пари в дървета, които озряват за 100 години. Така че промяната на горската политика на всеки 5 до 10 години е, не ни помага в мотивацията. През последните 300 години постепенно сме разширили познанията си за устойчиво управление на горите. Естествено, все още учим всеки ден, но достатъчно доказателства сме дали вече, че можем да произвеждаме дървесина без да вредим на никоя друга от функциите на горите. Също така, много голяма готовност имаме да се вслушваме в това, което ни казват заинтересовани трети лица, които ни помагат да разширим още познанията си за горите. Само, че не можем да се справим и за това не приветстваме е, искания, които са подчинени на идеология, а не на научни факти и емпирични познания. Като собственици на горите ние носим отговорност за околната среда, но носим и финансов риск. Това е елементарната, но жизненно важна разлика между нас и повечето от други така наречени и заинтересовани лица. Именно по тази причина ние искаме понякога преференциално третиране и да се зачитат нашите права на собственост. През 1996 година член на този парламент, сър Дейвид Томас, подчерта следното в свой доклад до комисията и съвета. Цитирам. Стратегията за горите в Европейския съюз трябва да отчита факта, че повечето гори в Европа са собственост на хиляди, милиони собственици, които са длъжни да гарантират многофункционалното управление на този актив, като гарантират устойчивостта на свързаните с него природни ресурси и правата на собственост на тези хора трябва да бъдат зачетени. Край на цитата. Днес това е по-валидно от всякога. Първата стратегия на Европейския съюз за горите през 1998 година изпрати първи сигнал, че този ресурс има много голямо значение за всекидневния ни живот и че е, другите политически сектори трябва да се съобразяват с холистичния характер на горите и лесовътството, като се отчита и принципа на субсидиарност. Е, днес е, тези два въпроса обаче са отстъпили на заден план, като че ли горите и лесовътството преди всичко се разглеждат е, като обслужващи другите политически сектори. това се наблюдава в а, разискванията, да кажем за Лулусиев, за Ред 2. А, тези политики а, са разработени така, че не се отчита цялата картина, а се работи по изолирани цели. Но ние сме убедени, че стратегията за горите може е, много да допринесе за балансиране на политиката. Единство, не беше ли това нейната основна цел? Очевидната връзка между стратегията за горите и целите за устойчиво развитие на ООН и Парижкото споразумение са важни сигнали за кохерентна политика на Европейския съюз, независимо от това за кой отрасъл говорим. Една стабилна, конкурентоспособна и устойчива биоекономика трябва да бъде изградена върху местни ресурси. Мисля, че е в наши ръце е, това дали нашите модели на потребление ще продължат е, да рушат природните ресурси в трети страни където Европейският съюз много сериозно уврежда околната среда? Или ще дадем приоритет на природните ресурси, които устойчиво растат в нашия собствен заден двор? От гледна точка глобална, устойчивостта не може да бъде делегирана в чужбина. Може ли Европейския съюз обаче, като люлка на устойчивото управление на горите, да иска холистичен подход към устойчивостта от трети а, е, страни, ако сам не се придържа към такава устойчивост. Горите са неразделна част от селските райони. Те е, са основа на стабилността и растежа в тези райони. И от нашите предци е, ние сме научили а, много за традиционните иноваторските вериги на стойност много поколения след тези предци, ние днес използваме същите гори за строителни материали, биоенергия, недървесинни продукти, текстилни влакла, хигиенни продукти, дъвка, второ поколение високотехнологични материали с безгранична употреба. Това са само някои примери. Е, дърветата и горите е, са наистина уникален, възобновим и интелигентен ресурс. Ние се нуждаем е, от това да управляваме устойчиво горите си и мисля, че и знаем как да го постигнем. И нашето поколение дължи на следващите поколения единна, правилна рамка, в която дървесината като един от най-важните ни ресурси да се върне отново в челното място на политическия дневен ред. Благодаря ви. Остават ви 3 секунди. Конрад Томашевски е следващият ни оратор – който се занимава с науката за горите. До сега се чуха много призиви за научни факти. Той е консултант към Министерство на околната среда в Полша и също така е генерален директор на полските държавни гори. Повече от 40 години е опитът му в лесовътството. Господин Томашевски, имате думата. Шановни е, Европа, парламентаристи. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. За разлика от предишните колеги, аз представям една ситуация, която е всъщност следната. Мнозинството, множеството от горите притежавани от даден собственик са всъщност собственост на държавата. Е, милиони хектари това са 80% гори, които са в притежание на държавата. Само малък процент, около 8%, 8% от всички гори всъщност са държавно, държавна собственост. Новата стратегия за горите показва съвсем еднозначно, че поне в Полша тази стратегия някакси се обикаля държавната машина. Хубаво е обаче да се знае, че може да се получи повече влияние. Когато чувам какво се говори в тази нова европейска стратегия, трябва да кажа, аз съм доста доволен в качеството си на представител на държавни гори. Е, истината е, че това, което е записано и в полските закони, е отразено в тази стратегия. Имаме законови разпоредби в Полша, които обаче е, ще са трудно съотносими с настоящата стратегия. Защо? Защото тук става дума за определени компетенции на държавите членки. И тези компетенции са свързани с е, политиката за климата. Много трудно ще е да имаме една балансирана политика за горския сектор от 2021 година нататък. Говорим за земеползването и промените в земеползването. Добре, но ако имаме една такава разпоредба, която постановява дървес, управлението на дървесните суровини и ако тази разпоредба се гласува в държавите членки, то тогава трябва да кажа, че в Полша подкрепата ще е много малка, отколкото е в момента и това не отговаря непременно на научните изследвания. Едно балансирано лесовътство е по принцип предварително условие за една балансирана економика. Много трудно ще е да имаме устойчиво лесовътство, ако не вземем предвид промените в климата. Ако не се придържаме към нормативната база, управлението на горите ще е много трудно, защото да, те намаляват от една страна въглеродните емисии, но от друга страна и произвеждат такива. За да се приложи настоящата стратегия е необходим един екоцентристски подход. Тоест, човек трябва да се оттегли и да не се намесва в живота на природата. На урбанизацията, индустриализацията, резултатите от цивилизацията фрагментират горите. И горите се превръщат в острови, островни площи. Големите гори които все още съществуват на, върху на, на нашия континент, са застрашени от изчезване. Няма първични гори вече в Европа. Т.е. това са гори, които се фрагментират. И по отношение на лесовътството, може да се иска едно разумно управление, едно устойчиво управление на горите. Горите трябва да се защитят от економическа и социална гледна точка. Въпреки, че изразих някои, някои критики, трябва да подчертая, че Польша ще се застъпи за прилагането на новата стратегия. В рамките на КОП-24 искаме да имаме една стратегия за горите, която да намалява въглеродните емисии. В Полша Имаме проект за нова стратегия от 2018 година ние може да докажем, че сме намалили въглеродните емисии и то именно чрез едно разумно управление на горите. И още един подход, който бихме искали да приложим. Той се основава на факта, че горите са брънка в цялостната верига на природата. Искаме да поощрим строителството с дърво, с дървесина. И тук могат да се поощрят технологиите, които залагат на строителството с дърво. Било то строителство на къщи или други сгради. дървесината като енергиен източник. Това е много интересна тема. За това говорят всички, но всъщност никой не иска да тази стратегия да получи конкретни измерения. Тълко време чакахме тези, тази дефиниция за дървесина в държавните гори и от 2018 година искаме дървесината да се използва главно за отопление. Говори се също така, говори се за горските пожари. Ние преживяхме истинската катастрофа в полските гори тази година. 80 000 хектара бяха унищожени. Това е, това е един път и половина площа на град Варшава. Но ние се справяме до някъде. Въпреки това, това е катастрофа. Това е природна катастрофа. Благодаря. Uh, now we have some uh, question time, one minute, please respect the time as I also need to go earlier. И така сега колегите имат думата за въпроси. Моля, вмествайте се, ако обичате, в една минута. Госпожа Като е първият оратор. Благодаря. Благодаря за хубавите изгледи. Ние в моята страна до голяма степен унищожихме нашите хубави гори. Но аз съм доста загрижен за, <clears throat> по отношение на, парижко, на съгласуваността между парижкото, съглас, между парижкото споразумение и стратегията. А именно, до каква степен горите могат да намалят въглеродните емисии и каква е ролята на горите за биоразнообразието, специално в случая за, с Полша. Искам да попитам следното. Разбирам, че площа, горската площ в а, Полша е голяма и се увеличава, но всъщност защитените зони намаляват. Защо всъщност се случва това, след като е, горите са извор на биоразнообразие? И освен това има едно решение на Европейския съд, което налага е, глоби именно за лошото управление на горите в Польша. Госпожа Мюлер, благодаря. Искам да отправя въпрос към господин Цогутенберг. а именно собствениците на гори. Те започват отново преговори по отношение на конвенцията за горите. Вие говорихте за устойчивата политика за горите. Моят въпрос е, смятате ли, че политиките в други области нарушават вашите права? Вие говорихте за идеология и свръхрегулиране. Смятате ли, че е достатъчно, когато имаме оценка на въздействието, основано на научни факти. Мислите ли, че собствениците трябва да са по-независими или все пак ако научните факти сочат за нормативната уредба, тя трябва наистина да се приложи. Моят въпрос е отправен към господин Томашевски. Как може да ми обясните едно активно лесовътство в рамките на природа 2000, когато има смесени гори, в които се изсичат различните видове 100 годишни дървета. Как ще ми обясните едно такова управление във вашите гори? Аз също отправям въпрос към господин Томашевски. Ако вземем Парижкото споразумение, идеята, свързана с горите, е да се намали да се намалят въглеродните емисии. Но експертите не, не виждат точно такава роля за горите. Господин Лейнц, благодаря. Въпрос към Цугутенберг. Вие показахте съвсем ясно колко важни са горите, колко важна ни са водите в горите, е, важен е принципа на субсидиарност. Е, говорим тази вечер за стратегията за горите, но много пъти без споменато е, че има различни подходи и разпоредби на Европейската комисия, които нарушават и влизат и накърняват правата на, на собствениците на гори. Ето, например, третия стълб на селското стъпа на ОСП. Въпросът ми е, след като има толкова стриктни правила, може ли да има мултифункционалност в горите? Или пък трябва, и, и, или пък се приоритизира една специална функция? Експертите имат думата за отговор. Please, Котенберг. Господин Цугутенберг, заповядайте. Благодаря за интересните въпроси. Може би ще започна с втория многофункционалността, свързана с земеползване, промяна в земеползване и гори. Отговорът е не. Бъдещето на многофункционалността като че ли все още не се разбира напълно. Защото ако се опитаме да замразим мобилизацията, това не взема предвид развитието на гората, ресурса, както и мобилизацията на горите в бъдещето. Това са основни въпроси, свързани с развитието на селските райони и са основни въпроси, когато си, се говори за това как да се управляват горите, които са собственост на 16 милиона души и как да управляваме най-интелигентния ресурс, с който разполагаме в Европа. Това е едното. Другото е, че улавянето на въглерода е много важна роля на горите, но не е единствената. И аз по-скоро насочих вниманието към горите като поглъщател на въглерода. Но горите имат и други функции, а именно съхраняване и заместване и а, те са а, много важни, когато става въпрос за неутрализиране на въздействието на а, въглерода. И точно това според нас е важно в предложението на регламента за земеползване, промяна в земеползване и гори, Лулусиев. Беше споменато споразумението и Forest Europe от госпожа Милер. Да, наистина имаме нужда от него. Ще имаме нужда и в бъдеще. Защо? Защото това може да бъде единственото солидно правно основание, с което разполагаме. Стана дума за съгласуването и беше зададен въпрос от един от депутатите, защо ни е необходимо всичко това – има европейски политики, около 400 инструмента, които се занимават е, пряко или коствено е, с горско дело. И ако нямаме правно основание, не можем да определяме цели, според мене, и не можем да работим с стратегията за горите, ако нямаме а, е, такава основа трябва да се работи на пан-европейско ниво, защото трябва да се регулира този въпрос на базата на правни споразумения. Не може да се работи само на европейско. Трябва да се работи на пан-европейско ниво. Това е много важна разлика. Тя е действително съществена и а, трябва да подчертаем, че тя съществува при тези два инструмента. Госпожа Като спомена а, връзката с Парижкото споразумение. Мога да кажа и от европейска, а и от немска гледна точка, как стоят нещата на европейско ниво. Използваме от 60 до 70% от годишните ни квоти. Така че имаме доста възможности все още. Никога не никога не надминаваме, не излизаме извън границите на една упростена дефиниция за устойчивост. И това е причината. Това е причината за този добив времето ви свърши. Също така можем да говорим и за въздействието на заменянето. И господин Томашевски. Благодаря. Изключително благодарен съм, защото въпросите, които бяха зададени към мене, са свързани точно с горите и ако малко пресроча времето, това ще бъде, защото искам да обясня как стоят нещата с горите в Бяловиже. Бяловиже или Беловиските гори не са диви гори. След 1948 година почти всички ресурси в а, а, горското стопанство са в резултат на човешка дейност. И дори в преходния период, когато, а, бяха, когато са правени снимки от въздуха от немската Луфтвафе, има и други снимки от американските военно-въздушни сили. Там се виждат много сериозни дейности, човешки дейности, които се извършват в горите. В резултат на, тези, на тази човешка дейност, включително и в Полша, това има пряка връзка с биоразнообразието. Имаме прекрасни примери за устойчиво управление на гори, устойчиво устойчиво използване на горите за производство на дървесина, много екологичен, екологосъобразен продукт. И всичко това е благоприятно, но тук не става дума за диви гори. Те са част от, от пейзажа. Ние имаме, разбира се, естествен естествен пейзаж, който разбира се съдържа и гори. Там разбира се има лесовътство, има горско дело, има управление на тези гори. Горите обхващат между 1 и 2 хектара, 1 и 2 милиона хектара, извинете. И естествено там процесите, естествените процеси текат, но гората в Беловеска променя пейзажа. Хората смятат, че това е дива гора, но всъщност Можем да постигнем този ефект само чрез съответните дейности, които се реализират в лесовътството. В Беловеската гора не се, тя не се унищожава, не се сече, а има различни методи за пасивно управление на горите с цел опазването им. И това а, се изпълнява от 2000 година. Особено след като а, в Европа имаше, горите бяха заразени с короят и там се изискваха много сериозни мерки. В друг район на Полша, около Варшава, бяха пострадаха много дървета в резултат на смерчове и бури. Така че ние направихме списък на ресурсите в Биловиска. Това беше действително едно безпредседентно упражнение, но е доказателство за факта, че ние наистина уважаваме биоразнообразието и уважаваме хабитатите. така че се опитваме да не допуснем да се стигне до екологична катастрофа. Имаме 20 милиона проблемни дървета, дървета, които а, гният, но а, биоразнообразието не страда. Ние съхраняваме местообитанията на растения и животни а, и Научихме а, всичко това в работата, в процеса на управление на горите. А що се отнася до Парижското споразумение и регламента за земеползване, промяна в земеползването и горите Лолосиев, ние правим всичко възможно, за да а, отговорим на някои от целите на Парижското споразумение. Това ни помага да се намали и качеството на въглероден двуокис в въздуха. Да, ще се радвам да продължим, но трябва да предам председателството, защото вече е 5 часа. И сега нека да насочим вниманието към околната среда, екоуслугите за което имаме двама оратори. Едната е Ана Або, която е към, участник в кампании за защита на горите и климата и член на, и представител на Европейския съюз за, на мрежите за ресурсите и Яна Бек. About благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да дойда тук да говоря за климата и горите. Има ли по-важна тема от това сега? Положителното ми послание е, че горите наистина имат потенциал да ни помогнат да се вместим в границата от 2 градуса Целзий, ако действаме разумно. Всъщност, горите много силно регулират климата. Трябва обаче да признаем, че и горите са източник на затопляне. Вече знаем, че промяната в земеползването и промяната на повърхността на растителността върху земната повърхност е, от 70-те години насам са основна причина е, за затоплянето. Всъщност, управлението на горите в Европейския съюз от е, средата на миналия век също допринася за затопляне. И то въпреки растящата площ на горите. Причината за това явление е, че има значителна промяна в състава на видовете. Общо взето от широколисни се е преминало към е, иглолисни гори. И от тук е, начина по който горите регулират климата се е променил. От тук трябва да направим полуки за бъдещето, така че Европейският съюз своята политика да може да максимизира потенциала на горите. Какво значим какво знаем е, за горите и за тяхното отражение върху климата. Естествените гори а, с, имат най-добро отражение върху климата, защото те могат стотици години да съхраняват а, въглерода. Това е нещо, което не се разбира добре. А, естествените гори се характеризират с богатство на видовете, имат голямо генетично многообразие. И затова тези при, природни, естествени или подобни на естествените гори могат много да ни помогнат да контрираме промените в климата. Това е добрата новина, но лошата новина е, че биоразнообразието в горите не е на добро ниво. В Европейския съюз само 2 до 3% от горите никога не са били предмет на човешка дейност и е, директно се влияе биоразнообразието в Европейския съюз е, от е, сечта. Над 500 вида вече са изчезнали от нашите гори и това трябва да тревожи всички ни. На тази картина виждаме обект на Натура 2000. Това е знаков проект за Европейския съюз. Както виждате, ето така се защитават на някои места горите. А, а отражението на горите а, върху климата Тъжното е, че а, горите вече не запазват, не съхраняват а, като резервуари е, въглерода. Е, намалението е било около 10% от 2009 до 2015 година. Тоест, е, до 2300 очакваме сечта да се увеличи, което означава, че горите като поглъщател още повече ще ограничат ролята си. До 2050, в още по-далечна перспектива, тенденцията ще се запази. Въпреки, че ще има по-малко сеч, а повече залесяване, пак горите като поглъщател ще ограничават своята роля, ако се запази сегашната политика на държавите членки. На тази снимка виждате какво става с бореалните гори. Съжалявам, че снимката е мъничка, но посланието е, е, че след като а, се извърши сечта, повече от половината а, въглерод се е изпарил от горите, те вече не го задържат и повече от 150 години са необходими за същото количество въглерод отново да попадне в гората и да бъде задържан там. В момента не използваме горите за дългосрочни продукти. Само една пета от добитата дървесина се използва за тази цел. Останалите 4 пети се използват преди всичко за хартия и други подобни краткосрочни цели. И също така, не че е нещо, кой знае колко тежко или трудно за схващане, горенето на дървета не е неутрално от гледна точка на въглерода. Тези дървета, ако не се горят, много по-добре могат да изпълняват други функции, например да съхраняват въглерода. Финландия, Франция и Словения са източник на тези снимки. Виждате, че цели дървета се горят за отопление. И гладът за този тип отопление расте. През 2020 година се очаква е, цялата добита дървесна маса да бъде използвана за отопление и съответно чрез изгаряне въглерода да излети в атмосферата. Какво означава това за нашите цели за борба с измененията в климата в Финландия? Ние имаме е, енергийна стратегия от 2016 година е, което означава, е, тази стратегия изисква да се използва сериозно биоенергия от горите, което означава, че те вече няма да бъдат такъв голям резервуар. Въпреки, че ще има намаление на емисии в сектора за търговия с емисии в, и в ре, усилията за споделяне, чрез промяна на според назначението на земите, до 2300 никакви нетни намаления на емисиите няма да има. Така че Финландия няма да може до 2300 година ефективно да намали своите емисии, което е, е много е, тъжно послание то е отражение и на една недобра политика. Според мен, политиката на Европейския съюз не върви към изпълнение на целите от Париж. За да изпълним тези цели се нуждаем от негативни емисии и от намаление на съществуващите емисии. Това означава нуждаем се от гори. Какво можете да направите вие в Европейския парламент? Ами, всяко спазване на правилата да бъде смятано за намаление и за тази цел са необходими економически стимули. Можете да направите цели а, за поглъщателите по бъдещия регламент за управлението, да забраните горенето на цели дървета за отопление и да предвидите повече мерки за възстановяване и защита на горите, като се полагат големи усилия за опазване на природата. И нещо положително накрая. Ние имаме много безопасни и добри механизми тук в Европейския съюз, които можем да използваме. Можем да предвидим запазване на старите автохтонните гори, можем да прекратим обезлесяването, да преминем към залесяване, е, можем е, да имаме по-последователни природосъобразни методи за култивиране. Те са доказали своята ефективност. Е, можем да помагаме да се запази биоразнообразието. Можем да рециклираме дървесния материал. Това би било истински визионерско отношение към бъдещето на горите в Европа. И последният ми е диапозитив е, че нямаме време. Трябват ни действия сега. Всъщност, длъжни сме да се грижим за горите повече. И успех ви пожелавам. Благодаря. Следващият ни оратор, който е и последен. е Яна. Яна Бек. Имате думата. Благодаря ви за поканата. С удоволствие ще споделя с вас този доклад. Докладът може да бъде Докладът е направен от ЕСЕК. Това е Европейски академичен научен консултативен съвет. От 14 страни 19 експерта работиха по този доклад. И така, темата е мултифункционалността и устойчивостта на европейските гори. Това бе засегнато и в предишните оратори. Тук на този слайд виждате основните ми послания, след което ще навляза в подробности. Най-напред държавите членки не могат да се справят с глобалните предизвикателства, като биор... намаляване на биоразнообразието. Ето защо е важно да има стимули и политики на европейско равнище. Освен това, Подчертаваме, че регламента за ЛОЛОСИЕВ трябва да е прозрачен и не трябва да позволява прехвърляне на емисии от други сектори към лесовътството без нетно намаляване, намаление на въглеродните емисии. И накрая най ефективният начин, за да се предотвратят рисковете, като например в Биела Веса, е да се увеличи въглеродния запас на горите – Естествено, имаме природни стресови ситуации, които се случват непрекъснато, но имаме инструменти, с които да се справим с тези предизвикателства. В доклада се показват някои факто, факти за Европа, за европейските гори, е, Еко е- от екологична, климатична гледна точка, от гледна точка на собствеността на управлението, горите много се различават в Европа. Няма да навлизам в подробности тук. Имаме инструменти и цели за биоразнообразието, за управлението на горите. Биоразнообразието специално е под натиск. Сега, по отношение на принципа за субсидиарност. Държавите членки имат е, те са, държавите членки са формулирали своите политики вследствие по-скоро на национални традиции – затова е хубаво на европейско равнище да има обща стратегия, естествено като се взимат предвид националните особености, но и да се заложат стимули за държавите членки да подобрят своите стратегии и да спазят международните си ангажименти. Горите могат да поглъщат и да съхраняват въглерод. Това е много важно. Така може да постигнем климатичните си цели. Това е важно и за управлението на горите. Повечето от въглерода, който се поглъща от горите, се връща в атмосферата след 10 години, горе-долу след 10 години. И това трябва да се знае и трябва да се подчертае, че е по-добре да управляваме устойчиво горите, вместо да ги горим и да ги превръщаме в хартия. Интенсивното изсичане на гори, това е много лошо за климата, има голяма опасност – за непостигане на климатичните цели и за влушаване на ситуацията. Управлението на горите е важно за биоразнообразието. Трябва да има планиране на европейско равнище за запазване на биоразнообразието. Как горите могат да играят роля за постигане на климатичните цели? Например, чрез биоенергетика и производство на биоенергетика, но няма гаранция за баланс, като се използват горите за, като енергиен източник и за съхранение на въглерод. Има въпрос за референтните нива на горите – Държавите членки имат стимули за прехвърляне на емисии от не СТ сектори към лесовътството. В най-лошия случай има публични субсидии за тази дейност за прехвърляне на е, сектори като Лолосиев. Какъв би бил баланса между съхранението на въглеродни емисии и използването на дърветата. Управлението на корите никога не може да е неутрално по отношение на въглерода. Хубавото е, че когато управляваме устойчиво съхранението на въглерода, това означава, че управляваме устойчиво и горите си. Например, в северните страни, където анализирахме някои данни, установихме, че съхранението на въглерод е най ефтиният най метод за намаление на въглеродните емисии. Така че ако цената на въглерода е 10 до 50 евро на тон, това би било много добре. Как да се създадат допълнителни стимули за собствениците? По принцип, има негативни екстернализации за съхранението на въглерод от гори. Като обаче се заложат данъчни облегчения и като се прилага принципа замърсителят плаща, това биха били положителни стимули. Това се наблюдава в Канада и други страни, но за момента не и в Европа. Как може да се подобри мултифункционалността на корите? Тук не говорим за добив, говорим по-скоро за риска от климатичните промени. Ние предлагаме, че смесените гори са най-добрия източник за намаляване на бъдещи климатични рискове. Благодаря много. Сега остават няколко минути за обсъждане и въпроси към ораторите. Господин Буда, господин Агнио, господин Каденбах, госпожа Каденбах и господин Яр. С това приключвам списъка с записванията. Господин Буда, имате думата една минута, защото наистина времето ни е малко. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Изслушах с голямо внимание изказването, обаче установявам една празнота в нея го. Не знае дали сте ходили скоро на село. В, на село хората се то, отопляват с дърва. И а, не е, а, предложена никаква альтернатива на тази потребност на хората да се отопляват чрез дърва за огрев. Мисля, че комисията трябва да намери отговор на този проблем. Трябва да се акцентират слънчевата енергия, ветрената енергия, всичко е свързано с управлението на горите. Ние искаме горите да продължат да съществуват. За съжаление в Румъния има много чужестранни дружества, които експлуатират нашите гори и ги изсичат, обаче трябва да се намери альтернатива на отоплението с дърва за огрев, тъй като хората имат нужда да се отопляват. Следователно альтернативна е необходима. Господин Агню, имате думата. Като слушах презентацията, оставам с впечатление, че дърветата са оставени сами, самостоятелно да поемат въглерода, но те в един момент умират и те връщат въглерода, който са поели, така че той отново се връща в въздуха, в атмосферата или се превръща в хартия. Хартията може да се използва известно време, след това обаче се изгаря или изгнива и отново се връща въглерода в атмосферата. Има, разбира се, дървета, които са живи, но в крайна сметка, като умрат, тя ги нападат разни насекоми и други организми и отново в а, атмосферата се връща а, въглеродния двокис. този цикъл няма как да бъде прекъснат. И колкото повече въглероден двокис има в атмосферата, толкова бързо, по-бързо ще растат дърветата. Благодаря. Благодаря. Да. Господин Егнео естествено не каза, че от тези дървета някога може да станат и диаманти и това е възможност. Благодаря за презентациите. Те показват, че тези теми трябва да се обсъждат много, по много различен начин. Няколко дървета не правят цяла гора. И една гора, когато е на лице, не винаги е добра гора. Нашата цел е да имаме гори, които да са управлявани така, че да намаляват промените в климата и да имаме устойчиво управление на горите. Така че цялата дискусия и за биомасата опира до това, кое поколение е биомаса, за кое поколение е биомаса става дума. В третата презентация ставаше дума за опасността за горите, за промените в климата и какви са нашите полки. Дали една добре управлявана гора гори по-бързо от една монокултурна гора. Това е въпрос. И още един въпрос. Във вашето, във вашето изследване се казва, че, че чрез управлението на горите се намалява тяхната площ понякога. Е, намалява се площта им за сметка на, на използваната обработваема земя. Това така ли е? Господин Яр, една растяща дър... гора, само когато тя е растяща, тя е, успява да улови въглеродните емисии. Сега за един собственик на гора. Важно е той да получи печалба от своите дървета, независимо дали те ще бъдат горени или не. Трябва и за цените на дървесината да имаме альтернативи и те да бъдат съотносими с цените на другите горивни източници. Винаги има отпадъчна дървесива, дървесина и по-добре е тя да бъде изгорена, въпреки негативните нагласи към горенето на дървесина. По-добре е да бъде изгорена, а не да гние в гората, така отделя също въглеродни емисии. Благодаря сега. Благодаря сега думата имат ораторите, към които бяха зададени въпросите. Искам да отговоря, като подчертая още веднъж, че като мислим за а, дейността, свързана с климата, а, да си даваме а, сметка, че биоразнообразието също е свързано с тази тема. Колкото повече биоразнообразие, толкова повече устойчивост. И тези теми са взаимосвързани. Така че това е ситуация, от която всички ние печелим. По въпросът е, за альтернативите, какви са, са възможните е, альтернативи за отопление в провинцията. Има альтернативи, разбира се. Трудното е, е те да се разпределят между всички, които имат нужда. Но има а, топлопомпи, термопомпи, има а, и други системи, които не изхвърлят въглерод, въглерод в атмосферата, а по-скоро той остава в, в съответните продукти. И кога, това, че когато дърветата умрат, излъчват въглерод. Но важното е, когато обсъждаме тези въпроси, да имаме предвид и сроковете. Остават ни 10 до 20 години, в които можем да предприемем някакви действия, които наистина да попречат на промяната в климата. И действително много закъсняваме. Остават ни 10-20 години, в които трябва да сме сигурни, че не, не, няма да създадем истинска катастрофа и че няма а, да стигнем до момента, в който връщане назад вече няма по отношение на климата. Благодаря. Благодаря. А, Анна. Да, я съм съгласна с казаното от Хана. Отоплението с, с дърва а, както вече беше казано, е, е нещо ужасно. А и като помислим за альтернативите, а, трябва да мислим за един период от 10-20 години. От тук нататък енергията, отоплението става все по-ефтино, има различни възможности и затова трябва да сме готови да приемаме различни възможности примерно въглищата като альтернатива на дървата за огрев. Да, дърветата умират и разбира се тогава излъчват въглерод, но те също така поглъщат въглеродния двуокис от въздуха. Но ако говорим отново за сроковете и сроковете по Парижкото споразумение, 10-20 години са те. За този период всички въглеродни молекули, които се намират във въздуха, водят до затоплянето на този въздух. И това е именно въздействието върху климата в резултат на емисиите. Ако те бъдат а, намалени, тогава резултатите може би ще настъпят след 100 години, а не веднага. И разбира се, ускоряваме тези процеси, когато сечем а, дърветата и изгаряме дървесината. Да, разбира се, има различни а, варианти. Биоенергията е обект на изследвания. Има пръзноти и в тази политика, защото биогоривата и а, производството на рапица за да се произвежда а, биоенергия, консумират големи количества вода, други хранителни вещества и също влияят върху околната среда. Така че трябва да бъдем по-внимателни когато предприемаме такъв подход, той трябва да бъде много подробно разгледан и анализиран и отново да се мисли за альтернативи. Ще приключа, като кажа, че наистина трябва да се определят националните прагове за емисиите, за да стигнем, достигнем целите заложени в Парижкото споразумение на време. Това е основното в нашия доклад и ви призовавам да го погледнете. Благодаря ви много. Времето ни наистина приключи и имам само време, колкото да благодаря на всички експерти за това много разнообразно, разнопосочно обсъждане. Днес се опитахме да намерим така необходимия баланс между екосистемите и използването на горите. Този баланс е трудно постижим, но искам да ви уверя, че парламентът ще положи всички усилия, за да го постигне. Желая на всички приятна вечер. Позволете само да ви напомня, че заседанието на групата за гори е в 5G1, в зала 5G1 и ще се занимаем с политиката, свързана с горите, използването на горите и връзката с горското дело. А освен това, има един предколеден коктейл който ни предстои, така че благодаря на всички.